Uh, Следващата точка в дневния ред е въпрос към съвета и комисията по прегледа на акта за малкия бизнес, така наречения Small Business Act. Speaker is Mr. Benson for two minutes, who is the първо ще дадем думата на авторите на въпроса. Господин Бенсен е първият оратор. Благодаря ви. Економическата криза оказа ефект върху малките и средни предприятия в Европа. Освен това, новите правила Базел ще бъдат въведени в директивата за капиталите. Това ще постави нови изисквания пред малките и средни предприятия, които трябва да гарантират отново растежа в Европа. Европейският парламент отправи ясен сигнал към комисията за необходимостта да се вземат решения сега в полза на малките и средни предприятия. Беше заявено, че политиците не трябва да управляват фирми, но политиците трябва да създават условия на, за растеж на компаниите, да създадат условията, които да позволят техния растеж. Но ние трябва да получаваме фирмите, трябва да видим по-скоро по какъв начин можем да помогнем на малките и средни предприятия, да видим какъв е достъпа до пазара, до модернизацията, стандартизацията в Европейския съюз, по-добрия достъп за малките и средни предприятия, в участието в обществени поръчки. И на последно място бих искал да спомена, че трябва да намалим административната тежест върху фирмите, особено когато става дума за примахване на някои ненужни е, изисквания, свързани с предоставянето на отчети. Трябва да бъдат разрешени някои от тези проблеми. Винаги, когато се изготвя законодателен акт в Европейския съюз и се предприемат мерки, се налага допълнителна тежа за малките и средни предприятия. Трябва да направим така, че новите законодателни актове да не водят автоматично до по-висока, адми... по-висока административна тежест за малките и средни предприятия. Трябва да се предприемат мерки тук и сега. Благодаря. Госпожа Херцог има думата. Господин председател, господин комисар, извинявайте, аз погледнах към галерията и доколкото разбирам, има група посетители от Унгария. Прегледа на акта за малките предприятия е опит да подновим този пакет от мерки. Ние сме изложили в 39 точки най-важните инициативи и аз бих искала да обърна внимание особено на някои от тях. Изпълнението на е, действащата уредба е от изключително значение, тъй като държавите членки се различават в значителна степен по ефикасността на работата си в тази област. Значи ние трябва да изработим една единна база данни, за да очертаем обстановката. Не бихме искали да се накърняват правата на заетите лица, но би следвало да се намали бюрократизацията, за да се увеличи заетостта. Това, отново подчертавам, не е тъждествено на по-малко права в сферата на трудовата заетост. Що се отнася до достъпа до финансиране, това е, трябва да, то трябва да бъде на разположение на МСП на общоевропейско равнище. Много от малките и средните предприятия е, нямат друг начин да се финансират. 300 хиляди близо малки или средни предприятия е, са успели да се доберат до, до капиталово финансиране и тази е, тенденция, това постижение трябва да се запази и умножава. Понататък следва да укрепваме мрежата на, на европейските предприятия, да е, продължаваме работата в рамките на програмата Еразъм. 23 милиона са малките и средните предприятия и всяко от тях би могло да, да, да е, наеме на работа по още, поне още един човек. Изключително важно е заетите в малките и средните предприятия да бъдат по-високо квалифицирани обаче в сравнение с сегашното положение. И това особено засяга изпълнението на намеренията ни в областта на екологизацията на економиката, на информатизацията и, и особено за младите, които следва да спечелят от целия този процес. Благодаря. Ние също приветстваме посетителите от Унгария. Е, е, Добре дошли след явно дълъг път. Госпожа Хол, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Акта за малките предприятия беше приветстван от малките и средни предприятия, но това беше преди две години. Действително е важно сега да покажем на малкия бизнес, че не става дума само за лист хартия относно административната тежест. Целта не трябва да бъде да се вземе някакво решение, което да се да бъде пренебрегнато по-късно. Ние трябва да продължим непрекъснато работата. Трябва да отчетеме положението на най-малките предприятия. Има предприятия, малки предприятия, които имат над 200 души персонал и за тях тази тежест не е толкова голяма, но за микробизнеса това е голяма тежест. Става дума за това, че близо 90% от бизнеса в Европа са микропредприятия с до 10 работещи в тях. Те са семейни фирми. Европейския съюз, държавите членки трябва да работят заедно, за да видят по какъв начин да се окаже още от самото начало подкрепа за малките и средни предприятия за енергийна ефективност. Да се осигури финансиране за малките и средни предприятия. Това е изключително важно. Малко преди Великден група от парламента посети Калифорния, за да видим какво става в Силиконовата долина. Там видяхме, че се предоставя първоначален капитал в много по-голяма степен, колкото в Европа и за много по-рискови начинания. Девет от десете инвестиции, които поддържат инвеститорите, очакват да се провалят, но мотото е да се провалят бързо. Трябва да видим по какъв начин да подкрепим новаторските малки предприятия в Европа. Освен това, не трябва а, да заклемяваме а, провалите, а да гледаме на тях като настъпка към успеха. Благодаря, господин Чичестър. Благодаря, господин председател. На лице е един фундаментален парадокс в политиката на Европейския съюз за МСП. От една страна почти единодушна е подкрепата за мнението, че МСП са важни за економиката, за създаването на богатство, за иновациите, за гъвкавостта, да не говорим за относителния обем на тяхната дейност. Но, тази, ако тази положителна фразеология би могла да се преобразува в заявки за продукция и пари в банките, е, това би било прекрасно. На лице е обаче едно предизвикателство и то се третира в резолюцията. Именно на как да превърнем топлите думи в полезни дела, без просто да захвърляме средства в посока на МСП. Нали, говорим, че тези пари ги няма в днешната економика. От друга страна, е, Европейският е, съюз е, приглася на тази положителна нагласа с много добри намерения и съответните нормативни е, актове, които все някак е, съумяват да е, утежнят административното положение на малките и средните предприятия. Резолюцията съдържа много конструктивни предложения. На мен особено ми допада предложението за противодействие на една практика, която е добре известна у нас, така наречената златна, златна баня метафоричен израз, който предполага, че националните власти утежняват и без това тежките, приети вече е, административни изисквания на общоевропейско равнище. Най-доброто, което можем да направим за малките и средните предприятия е да намалим административната тежест, да подобрим достъпа им до информация и достъпа им до финансиране. Толкова, господин председател. Благодаря ви, господин Чичестър. Господин Бют Кафа. Благодаря, господин председател. Не всеки ден се случва в този парламент депутати от различни политически семейства да внесат заедно въпрос и това да стане повод за дискусия. Днес случаят е такъв и това съвсем не е случайност, защото става дума за ролята на малките и средните предприятия. Тук Наистина става дума за една обща задача, която се радва на широк консенсус. Един от въпросите, които поставяме е какво прави комисията, за да може да даде възможност да се прилагат добри финансови инструменти и в бъдеще за малките и средни предприятия. Един от тези успешни инструменти е програмата за конкурентност и иновации. Това е така нареченият СИП. Как ще изглежда този инструмент, когато сега се разработва общата стратегическа програма. Какви шансове ще получат малките и средни предприятия в е, това отношение? Със сигурност няма да бъде възможно концепцията за иновациите да се разшири до толкова, че всички дейности на малките и средни предприятия да бъдат обхванати от нея. Ние обаче не трябва да допускаме грешката да подкрепяме само тези малки и средни предприятия по отношение на тяхната конкурентоспособност, които сме идентифицирали като особено иновативни. И за това според мен е много важно в рамковата програма, в общата стратегическа рамкова програма, да залегнат правилните решения. Аз искам изрично да посоча, че това се отнася и до въпроса по кои критерии ще се извършва опростяването и дебюрократизацията. СЕП е един твърде небюрократичен инструмент, отколкото в седмата рамкова изследователска програма. Малките и средни предприятия ориентирани към стандартите на седмата рамкова изследователска програма, няма добра перспектива. Затова ни позволете да намерим един практичен път, едно практично решение за малките и средни предприятия и това да стане при е, една добра реорганизация. Благодаря. Госпожа Цавела има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да поздравя бя колегите за техния принос към тази толкова нужна резолюция. Съгласна съм с всичко казано до тук. Въпреки това, предложих някои изменения по редица въпроси, където считам, че може да се подобри текста. Не се е споменава в текста ефекта ефекта върху малките и средни предприятия на незаконната търговия. Това е явление, което нараства в много държавите членки. Просто казано, незаконната търговия е една от големите пречки пред появата и растежа на малкия бизнес в Европа. На второ място искам да се спра на инициативата на комисията за малките и средни предприятия, особено в времена на економически трудности, които преживяваме, е важно да се подкрепят малките и средни предприятия в тяхното развитие. И на трето място е, важно е да се подкрепят малките иновативни предприятия, които да се превърнат в големи предприятия, защото в Европа има по-малко такива иновативни фирми, отколкото в САЩ. Малките и средни предприятия не могат да приемат интелигентни бизнес модели. Това е проблем, който трябва да разрешим и трябва да насърчим духа на вземане, поемане на риска. Трябва да се опитаме това, което се наблюдава в Америка, да бъде реализирано и в Европа. Съжаление... Благодаря. Не, за съжаление, Уша Гюри е, е изгубила гласа си, е, за което се извинява. Нейн представител ще прочете отговори. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми дами и господа. Аз съм много благодарна на вас, на Европейския парламент, за това, че се интересувате от тази тема за акта за малките и средни предприятия. По този начин ни давате възможност да дискутираме по това какви крачки, какви стъпки сме направили в е, хода на проверката на този пакет. Този пакет е много важен инструмент и той ни помага да създадем една по-добра бизнес среда за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия, естествено, до голяма степен допринасят за растежа на европейската економика, защото всъщност повечето предприятия са в групата на малките и средни предприятия. В Европа работят около 90 милиона души в малки и средни предприятия и затова е много важно политиката за МСП да бъде акцент в нашата дейност. Много важно е също този пакет, за който говорим, да бъде приложен и това е една от е, основните задачи на унгарското председателство. Успехът на нашата стратегия за конкурентоспособността зависи от това как нашите политически инициативи по отношение на малките и средни предприятия се изпълняват. Е, един от аспектите е, че МСП трябва да бъдат иновативни и конкурентоспособни. За това за нас е особена радост – че има съобщение на комисията за проверка на СПА пакета. Това съобщение беше публикувано на 23 февруари 2011 година. В това съобщение комисията споменава различни нови инициативи, програми е, в различни области. Тези програми бяха съгласувани с МСП и с компетентните органи. Имаше широка дискусия по тази тема и по този начин бяха отразени интересите на МСП, а също така интересите на други субекти. Имаше неформално заседание на министрите на конкурентоспособността. способността в Гедела, в Унгария. Имаше съвет по конкурентоспособност и тази тема също беше разгледана. При това неформално заседание министрите подкрепиха мнението на председателството, а именно, че тук трябва да има четири основни аспекта – интелигентна уредба, финансиране, интернационализация и управление. Ясно е, че трябва да се направят и други крачки, други стъпки напред, за да можем да постигнем напредък в тази област. Намерение на председателството е съвета по способност, който ще заседава на 31 май тази година е, ще представи междинен баланс от проверката на пакета ССП така че ние бихме искали да допринесем за напредъка на този процес. По време на това заседание искаме да приемем заключения, като основният е, слоган ще бъде Think Small. Това е принципът, е, който е залегнал в основата на съобщението на комисията. Що се отнася до статута на Европейското частно дружество, тук е, Европейската комисия разработи едно предложение, което се отнася до един проект за регламент от 2008 година и е, тук се засяга вътрешния пазар и начините за улесняване на дейността на МСП, намаляване на разходите и увеличаване на растежа. В рамките на съвета имаше някои съмнения по отношение на документите на комисията. След усилията на шведското и бългийското председателство, въпреки това не настъпи успех. Аз обаче мога да ви уверя, че унгарското председателство прави всичко възможно, за да можем в тази сфера да намерим решение на проблемите и ние бихме искали да превърнем тази история в история на успеха. Благодаря. Благодаря. Господин Оли Рен има думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, сърдечно благодаря за важния въпрос, който ми задавате и за проведените разисквания. Ще отговоря от името на колегата си, заместник-председател на комисията Таяни. Малките и средните предприятия възлизат по броя си на 99% от, от броя на всички европейски предприятия. На тях се пада и по-голямата част от добавената стойност в реалния сектор, две трети от заетостта в частния сектор. Европейският съюз наистина разчита на, на малките и средни предприятия, МСП, и, и създава условията за тяхното развитие и растеж, за създаването на заетост в конкурентна среда. Е, МСП трябва да бъдат освободени от прекомерната бюрокрация, да им бъде осигурен достъп до финансиране, е, до пазари и до професионална квалификация, която съответства на реалните потребности. Е, това са принципите, на които почива нашата политика за МСП, така както бе изложена тя в хода на прегледа на акта за малките предприятия е, в Европа. Ще засегна всички елементи от зададения въпрос за устен отговор. Комисията призовава държавите членки е, е, системно да анализират е, въздействието на всеки нормативен акт, който приемат по отношение на МСП. Европейският парламент и комисията съвместно работят по проучване на прилагането на този тест за въздействието върху МСП, както в държавите членки, така и на общоевропейско равнище. Комисията ще ползва констатациите от това изследване при по-нататъчната си работа по изпълнението на нормативната уредба и обмена на положителен опит. По-настоящем също така приключва, съвсем скоро ще приключи проучването на лицензионните е, режими, е, на условията на е, правоприемство по, по търговското законодателство, на условията по обявяване в несъстоятелност. Е, така държавите членки ще могат е, да приемат необходимите мерки, за да приложат е, принципа малките най-напред в цялата административна област. Най-вече чрез разширяване обхвата на електронните административни услуги, обслужването от едно гише. На второ място е, ще бъде въведена нова система на е, корпоративно управление. Е, комисията приканва държавите членки да определят господин или госпожа МСП, общоевропейски пълномощник по въпросите за МСП. И съответно всяка държава членка ще излъчи свой представител, те заедно ще формират консултативен орган, който ще заседава за пръв път в Будапешт на 24-25 май тази година. Трето, малките и средните предприятия следва най-вече да се ползват от програмата на Европейския съюз за намаляване на административната тежест. Комисията представи в съвета и в Европейския парламент предложение за намаляване на административните разходи в значителен размер до, до 30%. А вече приетите предложения ще намалят разходите с 22%. Комисията ще разчита на парламента за максимално скорошното приемане на нашите предложения – някои от тях е, ще бъдат особено полза за малките и средните предприятия, като например е, преработката на четвъртата директива за счетоводната отчетност. Когато измененията бъдат приети от съвета и парламента, държавите членки ще могат да освобождават микропредприятията от някои е, счетоводни изисквания на четвърто, акта за малките предприятия зададе е, е, рамка, е, в рамките на която малките и средни предприятия могат да повишат ефективността си чрез подобряване на своето оперативно управление. Плана за действие за еко-инновациите също ще се изпълнява особено с оглед на малките и средните предприятия, като се утвърждава утвърждават местните технологии. Ще продължим също така работата си конкретно в областта на опазването на околната среда и, и малките и средни предприятия в този контекст. И накрая, в рамките на генералната е, инициатива, е, програма за нови умения и работни места – е, комисията ще разгледа бъдещите потребности от професионална квалификация в микро и малките предприятия. Вече току-що бе публикувано първоначално изследване на тези е, потребности от професионална квалификация за микро и малките предприятия до 2020 година. И тези изисквания от тук нататък е, следва да бъдат е, системно включвани в учебните програми за придобиване на такава квалификация. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Делка Стиовера. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, представители на съвета, днес обсъждаме съвместна резолюция за прегледа на акта за малките предприятия, представен от комисията през февруари. Малките и средни предприятия имат огромен ефект върху економиката ни. Те са пътят, по който може да действа економическата система като такава, в случая европейската економическа система. Ако те са силни, тогава економиката върви. Ако не са, се развиват добре, тогава економиката не се развива, защото предприятията създават работни места и богатство за обществото. Важно е да имаме мрежа от силни малки и средни предприятия. Необходимо е да има развита информационна и телекомуникационна технология, използването на изчислителни облаци допринася за подобряване на конкурентоспособността, за намаляване на разходите. На следващо място иновациите. Новосъздадените малки фирми трябва да получат стимули. Малките и средни предприятия трябва да могат изцяло да участват на вътрешния пазар, както по отношение на трансгранични сте трансграничната търговия и да се възползват в пълна степен от възможностите. И на последно място, колко струва започването на един бизнес? Тук правителствата могат да играят важна роля, както и Европейският съюз чрез един единствен инструмент, а именно образованието. Благодаря, госпожа Риера Мадурел има думата. Благодаря, господин председател. Малките и средни предприятия със сигурност се ползват с предимството, че са гъвкави и реагират бързо, поради което са в близост до клиента. По тази причина могат много по-бързо да вземат решения. Става дума при това за наистина важни качества по време на кризата, когато е, се търсят бързина и гъвкавост. Обаче повече от 90% от нашите предприятия са малки и средни предприятия и по тази причина трябва да имаме предвид точно този модел когато става дума за изместване на мястото на производство на голяма фирма, това се отразява много по-силно на заетостта. По тази причина държавата и публичните органи не трябва да пречат на малките и средни предприятия. Трябва да ги подкрепят, защото те е, всъщност осигуряват до голяма степен напредъка на държавите членки при изпълнение на политическите и законодателните мерки. Скъпи колеги, европейските малки и средни предприятия спешно се нуждаят от е, изпълнение на волята във връзка с акта за малките и средни предприятия и това да намери израз в конкретни мерки, които да покажат реални резултати. Радваме се за мерките, които взеха вече някои държави членки, като например практиката на обществените поръчки или подобряване на електронния достъп до информация и създаване на централни сайтове. Това обаче според нас не е достатъчно. Ние искаме да продължим да настояваме компетентните органи да създадат съответните условия и да дадат възможност за заличаване на онези клаузи от договора, които пречат на участието на МСП. Благодаря. Господин Кройцман. Господин председател, уважаеми комисар Рен, Общите усилия във връзка с акта за малките и средни предприятия показват, че Европа трябва да направи още много за малките и средни предприятия, особено национално равнище. Радвам се обаче, че през последните години Европейският съюз успя да е, осъществи почти всички законодателни инициативи във връзка с акта за МСП. Последна беше директивата за забавените плащания и това беше важен принос за е, режима на плащанията в Европа. Държавите членки имат две години време за транспониране на тази директива. Искам да изразя молба да се използва възможността този срок да се съкрати, особено за държавите членки, където транспонирането не създава особени проблеми. Този срок би могъл да се съкрати на една година. Европейските частни дружества, по това някои държави членки не можаха да се споразумеят. Затова приветствам, че унгарското председателство продължава да се занимава с тази тема и поставя акцент върху нея. Тази дружествена форма трябва да даде възможност на малките и средни предприятия да спестят много разходи. Имам предвид счетоводството, имам предвид учредяването на малки и средни средни предприятия и правните консултации. За това се радвам, че по време на унгарското председателство също се поставя акценти върху тази тема. Това, което посочиха колегите, също е много важно. Обществените поръчки тук трябва да направи много за малките и средни предприятия. Има много бюрократични уредби, особено е, зле отразяващи се на МСП и пречещи на малките и средни предприятия да достигат до обществени поръчки. Ние трябва да се опитаме да използваме възможностите, които предлагат модерните медии, т.е. интернет. Благодаря. Госпожа Свинбърн. Акта за малките предприятия е нещо, върху което трябва да се фокусираме като законодатели и политици, да насърчим развитието на економиката ни. 98% са малките и средни предприятия в моя избирателен район, тъй като работните места стават все по-несигурни. Много от моите избиратели работят малки и средни предприятия, затова аз подкрепям амбициозната цел за намаляване на административната тежест за малките и средни предприятия. Моето правителство също предприема мерки и се надявам всичко това да доведе до постигане на целите. Трябва да бъдем обаче по-дръзки, по-амбициозни, за да постигнем повече. В Уелс има много а, иновационен а, подход. Има центрове а, за развитие на културата, за а, филмопроизводство. Европейски проекти, свързани с европейския патент, дигиталната програма трябва да допринасят за развитието на малките и средни предприятия, оттам и за развитие на целия Европейски съюз. Господин Кларк. Тук се засягат основни принципи да се помага на малките предприятия, за да работят добре на единния пазар. Но европейския пазар се разпада. Пазар се разпада. Трябва да се търси възможност за излизане на други пазари. От е, септември 2009 година питам комисаря какво, как помагате на малки и средни предприятия, но не получавам никакви отговори. А сега като че ли вече виждам отговорите. Е, в момента ще има натиск върху малките и средни предприятия – И всички е, мерки, които се предприемат, са само твърде дребни. Трябва да се създаде а, е, среда, но това не означава да има нови разпоредби с държавни помощи. Напротив, трябва да се премахнат а, е, предписанията. Комисар, а, председателят на комисията Барозо каза, че е, малките и средни предприятия се задъхват. Звевка. Господин Звевка, две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, твърде Сложни са мерките, които се вземат в тази насока и понякога те не помагат на напредъка. За това трябва да е, насочим вниманието на правната комисия върху това какво да бъде законодателството, какви да бъдат неговите съдържания, също така да се даде възможност за пост-антепроверки за малките и средни предприятия. В момента усилията са насочени към премахване на препятствията в тази сфера. Think small, този принцип или only once или различни функции които служат като образец и които трябва да се приемат в националните правни уредби. Всичко това води до объркване в сферата на МСП. Работната група Штойбер, която беше създадена от комисията за да се изследва СПЕ, това също води до административна тежест и има твърде много контролни разпоредби, които водят до забавене и дори до невъзможност е, за малките и средни предприятия да изпълняват функциите си добре. Трябва да обърне внимание и на анализа, извършен от комисията, който е насочен към намаляване на административната тежест с 25% има нови, а има и стари правни разпоредби и как те ще се отразят върху малките и средни предприятия, как ще бъдат транспонирани в националните държави. Акта за малките и средни предприятия среща много препятствия в някои държави е, на него се гледа с е, положително око и ефектът от него е положителен. Искам да посоча, че е, работата в правната комисия по европейския патент ще има индиректно въздействие върху малките и средни предприятия и тяхното развитие. Благодаря, госпожа Тика. В края на май 2011 безработицата стигна 9,5% и 8% в еврозоната. Което още по-обезпокоително е, че този процент е двоен за младите, сравнен с процента на безработица за цялото поколение, цялото население. Въпросът е да дадем е, възможност малките и средни предприятия да развиват предприемачески дух, да има и финансова, и правна стабилност. Из... Непрекъснатите изменения на законодателството на условията за достъп до програми само затруднява малките и средни предприятия. Те с... биват засегнати от закъсня... забавянето на плащания от е, публичните институции и нарушава техните бизнес планове. А също така отнема от възможността им да търсят иновации. Само 33 3% са малките и средни предприятия, които са спечелили търгове за обществени поръчки. И участието им в пазарите за обществени поръчки трябва да бъде подкрепено. Комисията трябва да направи съответното, за да може поне 50% от пазара на обществени поръчки да бъде поет от малки и средни предприятия в съответствие с ангажиментите от Манчестър. Що се отнася до Обединения пазар, вътрешен пазар, в областта на, на услугите той още не е на лице. В плана за економическо възстановяване трябва да има възможност да се използват средствата от 30 милиарда, които са за малки и средни предприятия, а също така да се подпомогнат и техните, изплащането на техните заеми. Това се предвиждаше в една програма. Искам да попитам, предвижда ли се да продължи тази програма и разпределят ли се средствата равномерно във всички страни? Благодаря, госпожа Бицото има думата милиони загубени работни места на стойност милиарди евро. До това се стигна чрез акта за малките предприятия. Ние трябва да предвидим ресурси в следващата финансова програма 2014-2020. Европейските граждани питат какъв е смисъл, след като Европа не може да се справи с собствените си економически проблеми. Защо не говорим с един глас във външната политика? Комисарята Яни често заявява, че прегледа на акта за малките предприятия ще доведе до намаляване на бюрокрацията, ще гарантира достъп до кредити и ще улесни административните процедури. Това е цел, която трябва да се постигне благодарение на политическата воля на Европейския съюз, която трябва да е искрена, не само плотна пропаганда. Трябва да направим така, че малките предприемачи, например в мой регион Венета, понякога предпочитат да се самоубият, отколкото да позволят фирмите им да фалират. Благодаря. Госпожа Каринс има думата. Господин Каринс. Господин председател, господин комисар. Много често в семействата ни отделяме най-много внимание на детето, което най-силно плаче, но може би по-тихите деца заслужават повече внимание. Същото се отнася и в, става и в политиката. Отделяме твърде много внимание на големите компании, които имат пари да надигат достатъчно високо гласа си, но в момента трябва да обърнем внимание на другите, на малките и средните предприятия. Големите компании са като големи дървета, но не само те съставят гората. 90% от предприятията в Европа са малки и средни. И три четвърти от работната сила е заета в тях. Те дават най-голям дял в европейския брутен вътрешен продукт и сега е дошло времето да променим внима... насоката на вниманието си. Не трябва да гледаме към големите гръмки компании, а трябва да се обърнем към малките, средни, защото там са заети по-голямата част от населението и призовавам комисията да изпълни своите обещания за намаляване на административното бреме за малки и средни предприятия. При прегледа на законодателството можете да направите това можете да отмените разпоредбите, които увеличават това бреме. Ако стимулираме малки и средни предприятия, ще създадем економически растеж. Господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, през 2008 акта за малките предприятия беше прият и той трябваше да създаде по-добри условия за малките и средни предприятия в Европа. Беше постигната напредък в подобряването на атмосферата, намаляването на административната тежест, например директивата за забавените плащания, както и някои други директиви. Днес ние виждаме, че резултатите не са такива, каквито очакваха малките и средни предприятия. Въпроси свързани с финансирането, с подобряването на бизнес средата, упростяването на други системи не бяха постигнати изцяло. Имаме различни правни режими за защита на потребителите в различните страни, което намалява доверието в бизнеса. Малките предприятия се въздържат от разширяване на дейността си в други страни по тези причини, което не допринася за добрата среда. Кризата засегна най-много този тип предприятия, най-голяма част от тях или задлъжняха прекомерно, или фалираха микрофинансовия инструмент Прогрес беше навременна стъпка, който създаде възможност за финансиране на малките и средни предприятия. Но а, стана ясно, че националните банки, вместо да осигуряват заеми за малките и средни предприятия, затягаха правилата а, за отпускане на такива заеми. Някои банки, които администрираха заемите, дори не разполагаха с нужните данни. Този инструмент а, е, е, имаше действителен успех и считаме, че подобни инструменти трябва да бъдат наблюдавани в бъдеще от комисията. Прегледа на акта за малките предприятия ще ни помогне да видим къде са нужни повече усилия за създаването на по-добра и по-ефикасна среда за малките и средни предприятия. Благодаря ви. По процедурата синя карта Искате да вземете отношение? Благодаря, господин председател. Искам да попитам господин Балцитис какво смята за програмата Еразъм, защото финансовата ситуация беше много изострена по време на кризата и аз чух, че комисията иска да намали средствата по тази програма. Не смятате ли, че е по-добре, тъкмо когато сме в финансова криза, да се предложи шанс на малките и средни предприятия да опознаят нови сфери на дейност. Благодаря ви за въпроса. Това е съществен приоритет за бъдеще. По какъв начин да преструктурираме обществото и кой трябва да предприеме най-важните стъпки по отношение на мал... не само на малките, но и на големите предприятия. Програмата Еразъм е много важна програма. Надявам се Европейския парламент, съвета, комисията да положат повече усилия за запазването на тази програма, така че в бъдеще да имаме по-добре обучени професионалисти, които да могат да прилагат всички идеи, които изявяваме тук, е, да ги приведат на практика. Намаляването на тези програми не трябва да получава подкрепата на парламента. Господин Маченкевич е последният оратор. Благодаря, господин комисар. Работата, която се извършва в момента по прегледа на Закона за малките предприятия, трябва да се фокусира върху е, статута за Европейското частно дружество и да улесни работата на трансграничните компании. Според анализа на Европейската комисия, в повече от 50% от страните членки все още не са изпълнени, не, не е изпълнено изискването малка компания да може да бъде създадена за 3 дни. Не може да се оцени какво ще е въздействието на неприлагането на тези разпоредби, както не е оценено и въздействието на преразглеждането на законодателството. Предлагам комисията да се ангажира малко повече с дейността за прилагане на подобни разпоредби. Закона за малкия бизнес трябва да осигури по-лесен достъп до рискови капитали, разработването на общи точки за, звена, за достъп на бизнеса, за да може да се постигне целта заетост на 75%. За това е необходимо да се подкрепят и малките и средни предприятия, които сега понасят цялото време на кризата. Сега, по процедурата на спонтанни изказвания, ще се изкажат госпожа Базеско, Госпожа Као, господин Кели. Чухте останалите имена. Смятам, че справедливо сме разпределили е, изказванията сред групите. Госпожа Базеско. Господин председател, за да се подобри съществуващото законодателство и да се отчетат нуждите на малките и средни предприятия, закона за тези предприятия трябва да се приравни към стратегията 2020 година. За това много бързо трябва да започнем работа по всички предвидени дейности. Особено трябва да се обърне внимание на финансирането в голям и е, е, степен на предприятия, които се занимават с е, иновации. В Румъния има добри примери за такива практики за насърчаване на предприемачеството. Имаме програма 21 милиона евро за така наречената програма Start Business. Също така сме отбелязали напредък и в прилагането на принципа за предоставяне на финансиране на малки и средни предприятия. Правителството подкрепя създаването на такива. Господин Крутас, благодаря. Искам първо да поздравя комисията за предложенията. Комисията също в доклада си приветства отбелязания напредък, но обръща внимание и на недостатъците. Малките и средни предприятия имат проблеми с финансиране, с получаване на кредити и имат твърде много оплащания на дългове. Що се отнася до националното законодателство, там има повече административни пречки, отколкото се изискват на европейско ниво. Затова трябва да се изготви една сравнителна таблица за административните изисквания на европейско и национално ниво. Също така трябва да се оцени и въздействието на новото законодателство върху малките и средни предприятия. Благодаря. Господин Паска. Дякую за слово. От приятия инициативи смо... Благодаря. Повече от две години отминаха откакто бе прият е, Small Business Act. И след това комисията тази година назначи е, проучване и оценка на изпълнението, за да може да се създаде благоприятна бизнес среда за малките и средни предприятия. И това трябваше да се провери дали всъщност успешно е извършено. Представителите на малките и средни предприятия желаят да се въведат нови мерки, аз мисля, че трябва по-внимателно да разгледаме как точно се изпълняват правилата в националното законодателство. В моята държава националното законодателство е доста устойчиво на промяна, резистентно на промяна и всъщност съдържа разпоредби, които спират по всякакъв начин малките и средни предприятия. Ние трябва да им помогнем. Благодаря. Господин Обемайер. Благодаря, господин председател. Особено положително е улесняването на учредяването на дружества, залегнало в акта за малкия бизнес. Имам предвид както административната, така и финансовата тежест. Приветствам и изискването за извършване на плащания по фактури в рамките на 30 дни. Има още някои трудности с паричните потоци. Трябва да се направи проверка по базелските критерии. Що се отнася до трансграничния елемент, то трябва да започнем да работим по механизма за европейското частно дружество. Този механизъм в бъдеще може да бъде по-важен в сравнение с акционерното дружество при прехвърлянето на седалища и дъщерни фирми. Малките и средни предприятия трябва и в бъдеще да се ползват с улеснен достъп до пазарите в Китай и до азиатските пазари. Благодаря, господин Гал. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с това, че са нужни още мерки – трябва да проверим и по начина по който държавите членки изпълняват акта. Средносрочната проверка е важна, защото е много важно за малките и средни предприятия да имат достъп до кредитиране, до пазари. Това са проблеми, които са много важни. Според мен много е добре, че предприятията могат да се регистрират като частни а, фирми, частни дружества в Европейския съюз. Друг важен въпрос е свързан с регламента, който а, би трябвало да бъде интелигентен, а, разумен. И това трябва да бъде а, значимо и приложимо навсякъде в Европа. Трябва да проверим дали правилата и рамките са подходящи и какво трябва да се провери. Господин Кели има думата. Факт е, че всяко малко предприятие създава допълнително работно място. А това всъщност е една много трудна работа в момента, в който ние и преживяваме рецесията – и много важно е да се избегне всякаква бюрокрация. За мен е удоволствие да кажа, че моето правителство въвежда мерки, които ще подпомогнат малките и средни предприятия и тези мерки се приемат от обществеността. Свързани с, с е, най-различни мерки, включително и данъчното облагане. Много важно е наистина да се е, направи нещо по отношение на злоупотребите, измамите. Това е нещо много важно. Освен това, трябва да насърчим предприятията да търсят възможност в електронната търговия в европейски размер. И по този начин наистина можем и да помогнем за създаването и на нови работни места и нови предприятия. И господин Силвастър сега последен има думата signor <clears throat> presidente onorevoli colleghi la revisione dello small business act è una eh, grande opportunità. Благодаря, господин председател. Преразглеждането на закона за малкия бизнес е много голяма възможност. Особено като се има предвид, че в Италия, например, е много тези предприятия са много важни. Тяхната, техния дан за социалната е, тъкан на обществото е много важна. Голяма част от индустриалните дейности също се извършват от малки и средни предприятия. В е, миналото те осигуряваха работни места, но много от тези предприятия вече фалираха заради нелоялната конкуренция, както говореха и колегите тук. Затова смятам, че трябва да дадем и ясен, ефикасен сигнал, че ще има по-малко бюрокрация, повече прозрачност, по-малко забавяне на плащането и гаранции за стабилността на малките и средни предприятия, откъдето те толкова се нуждаят. Благодаря. Сега давам думата на господин Рен. Президент, honorable members, Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за много сериозната и съществена дискусия. Комисията е наясно, че още много има да се върши. Това бе подчертано и от е, няколко депутати, изказали се тук и аз напълно съм съгласен с е, факта, че в че малките и средни предприятия са от ключово значение за възстановяването на економиката, за економически растеж и за заетост. Когато малките и средни предприятия се развиват добре, цялата економика се развива добре. Прилагането на принципа мислете първо за най-малките и действията предложени в закона за малките и средни предприятия са пръв приоритет за комисията. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа в такъв смисъл. Комисията очаква с нетърпение да си сътрудничи с всички заинтересовани в този процес, особено с Европейския парламент, за да се осигури прилагането на законодателството и на европейско ниво, и в страните членки. Всъщност през октомври ще има Европейска седмица за малките и средни предприятия и така ще имаме възможност да повишим и информираността за всички мерки съществуващи навсякъде в Европейския съюз. Надявам се, че ще работим заедно с парламента по, в тази седмица. Благодаря. Госпожа, накрая, госпожа Георгия но тя в момента не може да се изкаже, защото няма глас и има заместник. Благодаря, господин председателю. Трябва да се действа сега и, и тук. Това е посланието на повечето от вас, госпожа, госпожи и господа депутати. Съгласни сме с това. Наистина, малките и средни предприятия са най-големите работодатели в Европейския съюз. В економическата криза изключително важно е да направим един преглед на състоянието на нещата, както и на своите идеи, за да можем да видим как можем да им помогнем. Унгарското председателство вярва в общество, което се основава на дейност, заетост и ние наистина изключително много разчитаме на малките и средни предприятия. Економическата среда драматично се промени от 2008 година насам и действително това внимание към малките и средни предприятия е изключително важно в момента. Наистина, това, което господин Бутико спомена, е изключително важно. Благодарим на всички, които оцениха усилията на унгарското председателство в тази насока. Наистина това е наш приоритет. Много ви моля, помогнете и позволете ми да очертая няколко конкретни въпроса. След като внимателно изслушах всички вас, се радвам, че мога да кажа, че по принцип има пълно съгласие между нас. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. От тях зависи ръста, заетостта и конкурентноспособността. Следователно, увеличението на тяхната конкурентноспособност е приоритет за съвета. Това се отразява и в заключенията, които ще бъдат прияти на съвета по конкурентна способност през е, края на месец май. Тези заключения следва да дадат отговор на някои от проблемите, които са идентифицирани, а именно по-добър достъп до финансиране и кредитиране, по-добър достъп до пазарите европейски и международни. както и намаляване на административната тежест върху малките и средни предприятия. Приветстваме факта, че директивата за просрочените плащания, които вече е прията, е нещо важно. Но съвета насърчава държавите членки да започнат нейното изпълнение. Защото по този начин значително ще се подобри ликвидността на малките и средни предприятия. Освен това, радвам се, че съвета е близо до постигане на споразумение относно целите на комисията за намаляване бюрократичното тегло върху малките и средни предприятия. По този начин предприятия могат да бъдат създавани за по-малко от 3 дни, с по-малки разходи. Е, ще има засилено сътрудничество по този въпрос и ние вече проследяваме развитието на нещата в съвета. Това е голям пробив при увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Господин Кройсман подигна въпроса за частното предприятие, статута на Европейското частно предприятие, статута му. Наистина, изключително много сме постигнали по отношение на въпроса, свързан с частното дружество. Много се радваме. Не всички държави членки още са част от общия консенсус в съвета, но вероятното му приемане ще бъде наистина превратната точка за малките и средни предприятия. Надяваме се, че ще можете и вие да окажете натиск върху тези оставащи държави членки, за да може да постигнем нужното мнозинство в съвета. Вече се консултирахме с правната комисия и а, е, нейните членове са на наша страна. По отношение на стратегията Европа 2020, целите, залегнали в тази стратегия, трябва да бъдат придружени от подходящи мерки и преведени в разпоредби и правила, които също да подпомогнат е, малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия от своя страна също не трябва да стоят пасивно, те също трябва да извършат необходимото от тях на гледна точка, но като цяло текстовете трябва да бъдат по-съобразени с е, изискванията на а, малките и средни предприятия. Благодаря за вашето внимание, председателя. Благодаря. Край на дебата. Ще се гласува утре по 12 часа. И сега продължаваме с изявление на съвета и комисията относно настоящата дългова криза и отговора на Европейския